Първо по 6 предложения за резолюция. Първата резолюция е за Зимбабве. Първото е една съвместна предложение за резолюция. Моля, гласувайте онези, които са за, против, въздържали се. Приема се. The... Следващата точка е гласуването по 7 предложения за резолюция за ситуацията в Камбоджа и по-специално случая с Сам Рензи. Отново съвместна резолюция. Моля, гласувайте резолюцията като цяло. Е, за, против, въздържали се. Приема се. И накрая за Северен Кавказ. Шест предложения за резолюция за ситуацията с правата на човека в Северен Кавказ и наказателното преследване срещу Олег Орлов. Съвместно предложение за резолюция. Имаме обаче и устно изменение. Така ли, господин Посълт? Господин председател, много благодаря. Господин Ландсберг изпознава Северен като никой друг и е внесъл кратки устни е, изменения за резолюцията, които целят да прецизират текста и ви моля да ги подкрепите. Аз ще ви ги е, представя от негово име. В точка трета искаме да добавим real terrorism, истинския тероризъм, да добавим думата real, защото обикновено тероризма се представя като претекст. Освен това искаме да добавим stresses that the lasting impunity of Чечения. Искаме да добавим думата lasting и по точка 14 искаме да добавим of an intimidating searching. Да добавим intimidating search. Става дума просто за езикови корекции и моля парламента да ги приеме. Добре. Има ли възражения? No, so we can, we can vote